today, today's afternoon session of the jury committee. Добър ден. Започваме днешното заседание. Is for environmental damage. Нека ви напомня, че днес имаме превод на английски, френски, испански, италиански, полски, български, хърватски. Но времето ни е много ограничено, за това ще ви помоля наистина да се съобразявате с времето, което ни е дадено. Имаме трима оратори като част от нашия семинар, но нека ви кажа, че когато остава една минута от времето за изказване, ще подам сигнал. Давам дума на първия ни оратор, господин Майкъл Форд, професор в по сравнително и международно екологично право в университета Маастрихт. Също така професор по сравнително частно право и економика в Роттердам. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз всъщност ще говоря по-кратко. Едва ли 20-те минути, които ми дадохте, ще бъдат запълнени. Нека кажа, че аз наистина работя по тази тема, която за мен е много интересна. Всички вие знаете какъв е контекста. Директивата от 21 април 2004 година, директивата за екологична отговорност. Моята задача беше да видя има ли проблеми, има ли някакви трудности. Принципно има два вида проблеми. Достъп до правосъдие и от друга страна неплатежоспособност на оператора – аз изходих от теоретичната рамка, именно първо трябва да знаем защо имаме този режим за екологична отговорност. Несъмнено е много важно, когато се нанесе екологична вреда, да се предвиди механизъм за обещетение и компенсация – Необходимо е обаче също така да има стимули за превенция. Мисля, че един от най-важните инструменти за превенция на екологичната вреда е регламента. Регламента може би не е съвършен, затова трябва да се работи и разбира се, може да има допълнителни законодателни норми, които също да играят такава превентивна функция. Необходимо е оператора да покрие цялата социална цена на вредата, която нанася. Директивата за екологична отговорност ви е добре позната, разбира се. Знаете, че не е трудно да се заключи, че този вид отговорност обхваща и дружествата. Много интересно е следното в литературата, се води дискусия по този въпрос. Един от авторите си задава въпроса дали понятието оператор не трябва да включва и компаниите майки, които трябва да поемат тази отговорност на дъщерните дружества. От друга страна се смята, че ако това се направи, ще има и някои неприятни последици. Това изисква законодателна промяна. Комисията е направила много проучвания по темата. Има всякакви доклади, официални и неофициални, но виждаме, че като цяло тази отговорност рядко се търси. Рядко имаме и застраховки, които да я покриват. Трудно е да се види дали това е проблем или не. Може би има други норми, които се прилагат. Може би в някои случаи просто националното законодателство. И ако това е така и проблемите се решават, значи няма нищо страшно – от друга страна, в доклада се казва, че застраховките не са достатъчно добре развити още, няма достатъчно търсене. Всъщност, повечето случаи на екологична вреда са сравнително не много големи вреди. 40 до 42 000 евро. От економическа гледна точка, ако средната вреда е около 42 000 евро, се разбира защо не се търсят застраховки. Това са сравнително ниски суми. Проблемът е, че понякога се стига до истински катастрофани случаи, например в Холандия. Имаше няколко такива видяхме, че в тези случаи се стига до границата, лимита на платежоспособността на оператора и оператора няма вече как да покрие тази екологична вреда. В повечето случаи може да се каже следователно, че всичко върви добре, но има понякога крупни случаи и се оказва, че просто парите, с които се разполага, не са достатъчни. Виждаме, че до голяма степен проблемът е ограничената отговорност на корпорациите. В литературата се казва, да, имаме ограничена отговорност на компаниите, но имаме и дружественото право, което се прилага. Няма да се впускам в подробности но в резултат на ограничената отговорност могат да се предприемат действия корпорациите да злоупотребят с тази ограничена отговорност, например да капитализират това, че имат дъщерни компании и по този начин да прехвърлят замърсяването. От друга страна, много често виждаме, че извън Европа се използват такива корпоративни норми. Например, при танкерите в корабоплаването всеки танкер е отделно дружество. Най-различни решения се предлагат. Някои предлагат минимални капиталови изисквания, други професори говорят за прората отговорност на акционерите – Доста също така се говори за тъй нареченото пробиване на корпоративната област. Може да се прилага и просто дружественото право, като всичко има своите предимства и недостатъци. Например, може да се търси отговорност от компанията майка, да се каже, че тя носи отговорност – за екологични вреди, нанесени от филиалите или клоновете на предприятието. Може да се каже, че компанията Майка контролира този механизъм, но от друга страна, тогава компанията майка може да каже, в такъв случай ще се откаже от контрол върху дъщерното дружество, защото това означава и отговорност. В корпоративното право се предлагат най-различни решения, но всички те имат своите плюсове и минуси. В крайна сметка, по-голямата част от литературата казва не дейте да пипате корпоративното право. Също така в литературата се казва, че може би държавите членки няма да се съгласят помежду си да променят корпоративното право и въпросът е защо да се изменя корпоративното право да се реши един единствен въпрос на екологичната отговорност. Има всякакви решения, които могат да подобрят и достъпа до правосъдие. Ако искате да подобрите този достъп, може да въведете кумулативна вреда, може да помислите за такси, за финансиране на съдебни дела, заведени от трети страни. Ще се спра по-подробно по-късно, но според мен има нещо, което ще реши включително и проблема с неплатежоспособността. Каза ви, че всички решения имат а, своите ограничения, но може да се помисли за гаранции за платежоспособност задължителни гаранции за платежоспособност. Това е стара идея, смяташе се да се въведе, в крайна сметка не се въведе, не се стигна до консенсус за такива задължителни гаранции. Единственото, с което разполагаме е задължението на държавата членка да стимулира чрез финансови гаранции. Комисията е направила много проучвания за да се види какъв е резултата. Това, което казвам в моето проучване е, че има някои много сериозни проблеми с неплатежоспособността в някои крупни катастрофални случаи. Иначе казах, средната вреда е 42 000 евро и в тези случаи няма проблем с неплатежоспособността, но имаше и случаи с катастрофални загуби. Три такива случая, вие може да кажете, е три не са кой знае колко много. Проблемът е, че наистина има сравнително много малък брой крупни случаи, когато се стигне до неплатежоспособност, вредата се екстернализира. Компенсацията е непълна и не може да се възстанови вредата. Но има още нещо, както ви казах в началото. Ако операторите не поемат пълните разходи по своята дейност, както е при неплатежоспособността, няма да има и кой знае каква превенция как да се реши този проблем. Литературата е много ясна. Казва се, трябва да има задължителна гаранция за неплатежоспособност. Аз казвам задължителна гаранция, не задължителна застраховка. Няма защо това да е застраховка, това може да е споразумение за споделяне на риска, може да бъде и някаква друга форма. Има множество варианти. От друга страна, има доста проучвания, включително и на Европейската комисия, които си задават въпроса, трябва ли да се въведе такава задължителна гаранция за неплатежоспособност. Комисията е на мнение, че моментът за това не е назрял. Самият аз мисля, че трябва да го направим, но трябва да го направим по един балансиран, диференциран начин. Например, при съхраняването и улавянето на въглерод. От една страна имаме насоки, съгласно които трябва да се търсят гаранции за платежоспособност от операторите от друга страна. Директивата не определя формата на тези гаранции. Господин председател, аз предлагам да има задължение операторите наистина да съставят такива гаранции срещу неплатежоспособност – но може да има известна свобода, защото обстоятелствата на място са различни. От друга страна, има оператори с толкова големи баланси, че те нямат нужда от застраховка. И точно това виждаме в насоката при съхраняването и улавянето на въглерод. трябва да се каже, това са гаранциите, които са допустими при тези и тези обстоятелства. Местните власти на ниво държава членка би трябвало да могат да направят преценка доколко голям е риска. Следователно, аз бих предложил на европейско ниво да се разработят насоки, които да дадат възможност на държавите членки на тяхно ниво да направят съответната преценка, като претеглят между риска и типа вреда. Същевременно лицензиращите власти – също трябва да разгледат вида оператор. Съответната агенция може да приеме определени обстоятелства. На ниво европейско ниво, на ниво Европейски съюз трябва да се разработят насоките и след това да се следи за изпълнение на национално ниво, но подходът да бъде много гъвкав – да не се налагат норми за целия Европейски съюз, защото разликите могат да бъдат твърде големи. Освен това, в някои случаи може и изобщо да няма нужда от такъв подход. Примерът с съхранението и улавянето на въглерод е поучителен. Има и други такива примери. Задължителната гаранция трябва да се прилага само в определени случаи. Господин председател, обещах ви, че няма да използвам цялото си време и изпълних обещанието си. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. Наистина спестихте много време и аз оценявам това. Продължаваме с господин Белкам от е, Роттердамския университет. Ви е, ще говорите за актуалното състояние на и евентуални възможности за промяна в директивата. Имате 10 минути и ви давам думата. Благодаря много, господин председател. Аз ще се спра на отделни въпроси във връзка с... Извиняваме се, тона е изключително лош и не чуваме оратора. Преустановяваме превода поради невъзможност. Председателя, загубихме връзка с оратора. Дали техническия екип може да я възстанови? Надяваме се с по-добро качество. Мистер Беркамп. Господин Беркам, прави се опит за възстановяване на връзката. Actually, you have a very bad connection. I'm gonna right now to refresh your internet page and see if there is an improvement. От техническия екип чуваме, че връзката е изключително лоша, полагат се усилия за възстановяването и налага се да изчакаме. Mr. Berkham, may I kindly ask you to press the speak button now? Thank you. Please, the floor is yours. Проба на качеството. So, um, I will be speaking about a couple of selective, um... Ще говоря по няколко подбрами теми и като стъпя на доклада на Майкъл Фаура и негови, до някъде неговото представане аз ще разгледам нещата от позицията на европейския законодател, СПА, който трябва да гарантира висока защита в областта на екологичните нарушения, спазвайки договора, на Евро, договора за Европейския съюз и основните му принципи. Помолиха ме да се спра на пет групи конкретни въпроси, е, последните въпроси. Дали директивата може да се превърне в регламент, така че да стане пряко приложимо законодателство. За да възможни ли са задължителни финансови гаракции? Желателно ли е да се създаде европейска експертна група, е, специално за нуждите на директивата и до каква степен гражданското законодателство може да се прилага в настоящия законодателен режим и кръг от въпроси във връзка с искове за лично понесени щети от отделни лица. На тези въпроси ще се спра в следващите 10 минути. Първо, директива или регламент. Въпросът ми, е, отговорът ми е не виждам защо това да не стане. Това е възможно решение, което ще донесе допълнителни преимущества в допълнение към директивата. Но това също зависи дали директива от това дали директивата ще въведе режим на гражданска отговорност. А ако искаме да постигнем това, везните натежават в ползата на регламента. Но ако погледнем стриктно на нещата, може би ще има конкретни плюсове от един регламент. За да отговорим на този въпрос, обаче ще трябва да разгледаме всички необходими за приемане документи. И след като разгледаме необходимите изменения, можем да си създадем ясна и обективна преценка в полза на директива или регламент. Във връзка с това да може, след това може да се реши дали да превърнем директивата в регламент, но тук трябва да дадем отговор на въпроса доколко държавите членки ще ползват дерогации или опции. Не можем стриктно да предпишем конкретните правила на държавите членки те трябва да имат някаква свобода на осмотрение, което предполага съответна гъвкавост в регламента. Второ, финансовите гаранции. Вече чухме, че ако е необходимо да се въведе, въведат гаранции за платежоспособност, трябва да помислим, защото знаем, че от една страна оператора може да изпадне в несъстоятелност поради понесената отговорност, а в някои случаи плат, а, е, е, гаранциите за платежоспособност могат да гарантират а, е, постигане на целите. Така че европейския законодател може да помисли по този въпрос, но както каза и колегата, тръгнем ли по този път, трябва да имаме предвид няколко конкретни неща. Първо, е, необходимостта от задължителна финансова на финансови гаранции. Е, след това отражението на такива изисквания, особено върху малки и следни предприятия, които понякога се занимават с рискова дейност. Трето, по какъв начин могат да се смекчат за тях последствията от такива финансови гаранции. Призовавам към предпазливост – тук не бива да се нанася удар върху конкурентоспособността. Например, цените в тази, при политиката на е, застраховане трябва да отчита това. И освен това, трябва да се гарантира гъвкавост е, при различните варианти за финансови гаранции. Приканвам ви да помислите по въпроса по какъв начин изискването за задължителна финансова отговорност може да бъде подкрепено с определени цели. Тук искам да кажа две неща. Въвеждане на категории на риск може да се въведе такава система специално за изискванията за финансова отговорност. Това първо. И второ, може да се включат текстове за стимулиране на програми за управление на риска, за да се постигне превентивен ефект и по този начин Трето, експертна група на европейско ниво. Ще бъда кратък. Да, мисля, че такава група може да бъде полезна на и на разположение както на държавите членки, така и на частни лица или корпорации ако те могат да се произнасят по различните видове жалби и така нататък във връзка с директивата. Иначе по-подробно можете да прочетете в моя доклад. Гражданската отговорност. Не виждам защо да не въведем в директивата или регламента такова изискване. Този режим може да съществува паралелно с сега действащия режим и да включва различни типове гражданска отговорност с частно право е, на отделно, отделните лица, е, както и лична отговор, отговор, както корпоративна, така и лична отговорност на служителите в зависимост от е, нанесените щети, включително корпоративна отговорност или отговорност за щети, нанесени от бизнес партньори но тук трябва да се внимава е, да правим ясно разграничение между прилагане и частни е, искове или жалби. Последващия въпрос е, това може да се включи в директивата. Няма пречки това да, да стане, но малко ще разшири нещата и тогава вече навлизаме в темата на нанасяне на телесни повреди, физически повреди и така нататък, а и последствията могат да бъдат различни. Това са моите отговори на въпросите, които бяха поставени. Благодаря за вниманието. Председателя, благодаря госпожа Ланди от университета в а, Неапол. Ще говорим за отговорността на фирмите. Професор Ланди, 10 минути за вашето изложение. Signora, la invito a schiacciare il pulsante. Госпожа, може да моля да натиснете бутона Speak. Мисис Ленди, may I ask... Госпожо Ланди, може ли да ви помоля да натиснете бутона Speak? Благодаря. Ческо установяване на връзка с оратора. La ringrazio, Presidente. Благодаря, господин председател. Както вече отбелязахме, Европейската система за отговорност за екологични щети залага на мерките за предотвратяване и превенция. Такава е, например, испанската система. На що се отнася до европейската регламентация – преди всичко има задължения за осигуряване на първо място се разглежда лицето, което отговаря за замърсяването. Като лицето, което отговаря за замърсяването, може и да не съвпада с директора или управляващия дружеството какъв е опитът в Италия. Когато собственикът не носи отговорност за замърсяването, е имало решения на Европейския съд, които поясняват ситуацията. Европейският съд е пояснил, че отговорността, която се носи по европейското законодателство, се основава на установяването на причинно-следствена връзка. Европейският съд предвижда и възможност за държавите членки да предвидят правила по-строги от тези, предвидените в директивата за отговорността за екологични щети. И в такъв случай може да има и отговорност без вина, която може да бъде закрепена в националните разпоредби. В такъв смисъл е италианското законодателство. То не дава на администрацията възможност да наложи на собственика на съответната инсталация да предприеме коригиращи действия, но му налага да понесе съответните разходи за деконтаминация. Има и аналогични разпоредби в френското или в немското, както и в унгарското законодателство. А що се отнася до разпоредбите на държавите членки, Изключването на режим на отговорност не освобождава изцяло съответния субект, който предизвиква екологични щети на базата на дейността си. От това възникват разходи. Тези разходи, ако не се установи виновникът за замърсяването или ако той е изпаднал в несъстоятелност, не могат да бъдат понесени от публичната администрация. ще трябва поради това да се вменят разходите на собственика на съответната инсталация. И този, това трето лице трябва да бъде по някакъв начин защитено. Поради това има някои конфликти в тълкуването по настоящем на директивата от страна на държавите членки. Трябва да се направи поради това сравнителен анализ на прилагането на правилата за отговорност и правилата за собствеността. Тук трябва да се постигне един разумен, балансиран подход по отношение на всички фактори, които се включват в процеса, като например економическата дейност или засегнатото обществено здраве. Когато става дума за замърсени зони, се ползват с примат економически субекти, В този контекст основна роля играе економическата дейност и връзката и с екологичните щети. И в тази връзка трябва да се прилагат добри практики за превенция чрез включването в договорите на тъй наречените екологични клаузи. Тези клаузи могат да бъдат гаранция за собственика да избегне отговорност. Все по-често се регистрират, например, договори за продажба, които са обвързани с определени, с постигането на резултати по някои технически условия от страна на купувача. Освен това, има и възможности за продажба, при които купувачът обвързва покупката с спазването на определени екологични условия. Но какво става, когато се закупи от определен субект някоя инсталация, без той изобщо да е наясно, че от нея проистича замърсяване? купувачът, ако не е наясно с това, може да се възползва от разпоредбите на държавите членки по отношение на продажбите. Например, може да се направи отстъпка от цената. Не може да се изключи също така, че в случая да не може да се изпълни екологичната клауза по договора. В случая влиза в сила хипотезата за прехвърлянето на собствеността, като, например, ако на съответната територия има отпадъци, разходите по чето обезвреждане са били много по-високи от разходите за закупуването на съответната инсталация. А в случая трябва публичната администрация да замести собственика при поемането на разходите, но това не може да се приложи в някои държави членки, въпреки интересните предложения, които са били представени до тук за известна гъвкавост и за вземане предвид особеностите на държавите членки. Освен това, има също така и разпоредби за отдаване на предпочитание в някои държави членки. Председателят прекъсва ораторката. Имате още една минута. Андрей Беро, инцентивати трябва да се стимулират инструменти за устройство на територията. Следва също така да се трябва да се постигне баланс между предоставянето на подобни стимули и обещетяването на оператори, които не носят отговорност за замърсяването. Трябва да се постигне баланс между стимулирането на економическата дейност и опазването на околната среда. За целта може да се постигнат договорености между компетентните административни органи и оператора на инсталацията, от която проистича замърсяването. Италианският опит се основава на постигането на подобни споразумения на административно ниво изцяло в рамките на частното право. В този контекст се сключват договорености за оздравяване на околната среда. Тези договорености следва да се изключват от компетентните административни органи, като например за устройство на територията И тук става дума за конкретно взаимодействие между адресатите на съответните норми. Thank you very much, професор uh, Ланди. Благодаря много, госпожо професор Ланди, за направеното изказване. Сега да чуем докладчика и докладчиците в сянка. И разбира се, е, ще имате възможност да задете въпроси. Е, предупреждавам ви обаче, че днес няма да бъде много гъвкав, е, както обикновено след като изтече времето ви по регламент, ще ви прекъсвам. Господин Мандърс, всички имате по две минути. Господин Мандърс, вие сте първи. Благодаря. Искам да благодаря и на тримата професори. Имам въпрос към професор Фор. Добре е да чуем някои примери от практиката, тъй като научната обосновка, разбира се, е интересна, лесно е да се пишат и законодателни норми, но реалността е по-проблематична. Например, Кимур и Гепор са използвали брокер – за да може да се направи почистване 140 милиона евро. Сега холандското правителство започва процедура. Ще дам примери с Файзел, които са използвали брокер за отпадъци. И този брокер след това е препродал на потребители в Белгия. Никой не знае какво е било отражението върху бременните жени по това време. Има и някои частни компании. Бяха заведени дела, но е трудно Трудно е да се съдят компании с много дълбоки джобове. Така или иначе в Холандия те първа трябва да се определя размера на вредата. Това сигурно ще отнеме още 8 години, като до сега вече минаха 8 години. Обикновеният човек не може да си позволи всичко това, което показва колко е важно наистина да обновим директивата за екологична отговорност. Аз бях докладчик 2004 година. Необходимо е тя да се преработи и да имаме, ако е възможно, регламент. Благодаря. Благодаря ви. Господин Рожети, две минути. tocca a me. Vicente. Аз ли съм наред? Чувате ли ме? La premessa. Di fronte alla devastazione dell'ambiente като се има предвид унищожаването на околната среда и на екосистемите от страна на човека, към което се добавят и щетите нанесени от настоящата пандемия, в момента според мен не можем да продължаваме да мислим в същите схеми, по които бяха разработени действащите в момента директиви. Те са прекалено общи. Сега трябва да направим качествен скок. Ще трябва разпоредбите да са много по-точни и много по-строги на ниво държави членки. Ако е необходимо, както казва професор Берг, към директивата дори трябва да прерасне в регламент, като съпътстваща мярка към политиката за реализирането на тъй наречения Зелен пакт, който е сред основните приоритети на Европейския съюз. Въпрос към господата Фор и Кам. Кои са според вас проблемите и ограниченията условията, свързани с въвеждането на отговорност вторична на причилените екологични щети кога действията по обещетяване могат да бъдат координирани от публичната администрация и субекта, който не е бил наясно с замърсяването. Какво следва да се направи, ако се стигне до непредвидено нарастване на разходите? Няма звук за оратора. Thank you very much, Mr. Roberti. Благодаря, господин Роберти. Господин Сан, две минути. Госпожа Тосан, извинете. Благодаря, благодаря и на нашите оратори. Със сигурност е необходимо да се подобрят сроковете и ефикасността, имам следните въпроси по това, което беше представено, като още веднъж благодаря. На първо място връзката между достъпа до правосъдие и екологичната отговорност. Имате ли конкретни предложения, които да може да направите? На второ място, в Европейския парламент също работим по устойчивото корпоративно управление. Вие казахте, че имате идеи. Бихте ли ги прецизирали? Бих искала също така да подчертая една от нашите тревоги – Когато има нарушение, трябва да се търси екологична отговорност, но ние не винаги имаме възможност да го направим във всички области. На ниво държава членка това се урежда чрез гражданско-правни и наказателно-правни норми. Но това, което е важно, е гражданската отговорност в рамките на това, което наричаме права на природата. Би трябвало да има малко по-голяма прецизност обаче. Какво мислите вие? И последното. Нещо, което ми се струва много важно – дифузното замърсяване. Прекъсва председателя, съжалявам, времето ви изтече. Госпожа Обри, виждам, че сте се записала. Заповядайте две минути. Госпожа Обри не е във връзка с нас. Добре, в такъв случай нека чуем отговорите на нашите експерти. Заповядайте, професор Ланди, 3 минути. Благодаря. Благодаря ви най-вече за въпроса. В изложението си се спрях върху действията свързани с които трябва да се предприемат в случай на необходимост от саниране. Тук трябва да има договореност между публичния административен орган и собственика на зоната, подлежаща на санирането. Тук се изключва договореност, по която частното лице, което не отговаря за замърсяването, поема поредица от ангажименти на базата на което публичната администрация му признава цяла серия от отстъпки. Да вземем за пример изграждането на недвижима собственост на тази територия след почистването. И това може да бъде и източник на заетост за съответния регион. Може също така да е възможност и за стопанска дейност от страна на местните стопански субекти. В рамките на подобни хипотези много често както отбеляза и колегата ви Роберти, че след като започне санирането, може да възникнат и допълнителни необходимости от дейности. И за да не се стигне до непредвидено нарастване на разходите, за субекта, собственик на съответната зона. Тук може да се установят взаимоотношения на взаимно зависимост. Тук се прилагат принципите на добросъвестност, както и на лоялна, лоялно сътрудничество. Тук публичният орган трябва да изготви програма за санирането за частния субект, за да може той да изпълни своите ангажименти. може вероятно да има невъзможност по-нататък за реализирането на строителния проект. И тогава отпадат ангажиментите за частния субект. В такъв случай частният субект може също така да се откаже от строителният проект и да се освободи съответно от поетите ангажименти. Може също така да се откаже и от собствеността, но ако субектът отговаря за замърсяването, това не го освобождава от задълженията за саниране и обещатяване. Благодаря. Съжалявам, но наистина нямаме много време. Сега ще дам думата на професор Беркам. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да взема отношение по някои от въпросите. Нека първо нахвърля някои впечатления във връзка с казаното от господин Мандерс. Вие сте запознат с концепцията при отпадъците, че този, който причинява отпадъка, носи отговорност до отстраняването на отпадъка. И може би такива концепции могат да ни помогнат за случаите, които описвате. Разбира се, в един от тези случаи, споменат от господин Мандер, опираме и до обществената отговорност Но в този случай имаме продуктова отговорност, защото има продукт, който е произведен и пуснат на пазара. В отговор на въпроса за вторичната отговорност на трети страни, ще кажа, че това е много важен въпрос наистина – И повечето от проблемите, които засегнах, са свързани именно с тази отговорност. Не става дума за замърсителя на първо място, макар че разбира се, замърсителят е първото звено, което анализирате, но има и вторична отговорност – която се носи в случая от компанията Майка. Има такъв тип отговорност, например, при веригата за доставки. Ако имате бизнес партньор, вие до някъде носите отговорност и за поведението на този партньор. Това е вторичен тип отговорност. Вие не сте първично отговорен за партньора си, но носите тази вторична отговорност, което е свързано и с неплатежоспособността. Непредвидените разходи съгласно гражданското право не намаляват отговорността. Това засяга отношенията между двете договорни страни в един договор може да се уточни отговорността за непредвидени разходи. Това също трябва да се има предвид. И накрая по устойчивото управление на, на дружествата и екологичната отговорност. Ясно е, че тук има отговорност – и затова си има програми за корпоративно екологично управление. Благодаря ви и сега ще дам думата на господин Фор. Заповядайте, три минути имате. Благодаря, господин председател. Колегите вече отговориха някои от въпросите, отправени към мен. Господин Мандерс, първо се обръщам към вас – Въпросът ви е отличен и той показва правотата на моята защита за задължителни гаранции за платежоспособност. Защото когато вредата е много голяма, риска също е много голям. На второ място виждате, че в някои случаи, особено при правото за отпадъците има и продуктова отговорност. И в описаните от вас случаи, според мен, се стига и до наказателна отговорност, защото има измама. На трето място не е достатъчно да говорим само за отговорност, ако трябва 25 години да чакате да ви върнат парите. Това е безсмислено. Затова, ако погледнете моята глава 7, раздел 7, точка 6, връзката с оратора се загуби. Господин Фор, казва председателят, ще трябва да опитаме отново да се свържем с вас. Monsieur Michel Fort, maintenant vous pouvez appuyer sur le bouton Speak. Sorry, I understand that I was lost. At... Извинете. Вие отговаряхте на господин Мандерс, когато изгубихме връзка с вас. Благодаря, господин председател. Надявам се, че господин Мандерс чу това, което казах по въпроса за Дългото време трае, не казвам в моя доклад, раздел 7.6 обсъжда механизъм за бързи дела. Той се използва в Белгия, например. При него е, жертвите могат да бъдат обещетени много по-рано, преди да е приключило разглеждането. Госпожа Тоса ще ви кажа, че в моят доклад аз напълно подкрепям и действията на Европейския парламент за включване на Архуската конвенция в европейското законодателство. Теоретичната перспектива на парламента е, е нещо, което напълно подкрепям. Това, което парламентът насърчава съвета да направи. В моите препоръки, освен това, разглеждам някои съвсем конкретни въпроси, а именно положителни стимули за компаниите да разработят такива вътрешни механизми за самоочитане. Имам и втора конкретна препоръка да въведем отчети на нефинансовата информация и съответно устойчиво управление. Искам да кажа нещо и за тъй нареченото драделя на тур или право на природата, но може би времето ми изтече. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с госпожа Тосан – Наистина европейското законодателство трябва да има екологията в центъра си, а не економиката. Същевременно трябва да се помисли с какви инструменти може да се направи това. Ако се използва гражданската отговорност, мога, може да се запитаме но кой тогава ще защити правата по Архос? Дали това ще е неправителствена организация, например, или правителството, което ще предприема действия срещу замърсителя? Принципно бих казал, че Механизма за гражданска отговорност или е, отговорност при екологична вреда трябва да се прилага и при дифузното замърсяване. Това е трудно, но трудността не бива да бъде причина да се отказваме. Благодаря. Благодаря. Целта на нашият семинар е наистина да разгледаме тези политики, това е тема, която е много важна за Европейския парламент и наистина сме благодарни за вашия принос. Ще продължим да работим заедно, за да сме сигурни, че околната среда е опазена. Сега преминаваме нататък към десета точка. Представене на проекта Бизнес и човешки права, достъп до правосъдие и ефективни средства на правна защита. Искам да приветствам госпожа Даяна Уолис от името на Европейския правен институт. Също така да кажа добре дошла на Яна Галдозова, която е програмен менеджер на Европейската агенция за основни права. Тази агенция току-що оповести доклад по бизнеса и правата на човека, достъп до средства за защита, доколкото разбирам, в рамката на съвместен проект с Европейския правен институт или ЕПИ. Приветствам и госпожа Погодинска, пак от Агенцията по основни права. Този проект е много важен. Аз съм убеден, че ние ще получим важна информация и ще можем да намерим компромиси по тези два доклада. Давам думата на госпожа Волис 5 минути. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам тази възможност да говоря отново пред вас. Както чухте, аз съм докладчик по доклада от, е, Европей... Е, от, страна на Ели. Работим тясно и с ФРА за, за жалост доклада на Ели все още е в чернова. Обхваща редица важни въпроса за достъп до правосъдие най-вече възможностите за обжалване в сферата на бизнеса и човешките права. Фра отдавна работи по този въпрос и очакваме помощ от тях. Нашата, нашата работа е да поставим конкретни въпроси. Работим с цяла проектна група, така че в рамките на времето, с което разполагаме, мога да се спра на някои основни моменти и препоръки, които вероятно ще се съдържат в доклада първо зная как, че работите по въпросите на предпазливостта, due diligence и сериозното отношение на парламента по този въпрос. Не бива да се пропуска този въпрос. Въпросът трябва да е свързан с европейски правни стандарти включващи и правата на обжалване и граждански искове във всяка държава членка. Не е въпроса да се съществуват възможности, трябва да има ясни възможности за граждански искове. Искам да кажа, не може да говорим за права, ако нямаме възможност за достъп до тези права и възможности за обжалване, защото ако говорим за правен процес, е, трябва да има възможност за някакво ниво на европейски действия, така че пострадавшите и а, да могат да, залагайки на съществуващата система по директивата за защита на потребителите, да имат достъп до ефективна хоризонтална система за достъп. Друго във връзка с международното право, както е уредено и в регламента Брюксел 1, така наречения форум Нецитатис, давайки възможност на граждан, лица от трети страни да завеждат дела. Ние смятаме, че ако тръгнем да обвързваме Брюксел едно с международното право, нещата много ще се осложнят. Тук съм съгласна с парламентарния докладчик. Смятаме, че е по по-лесно да се въведат задължителни договорни условия, както например изискванията за due diligence при работа в трети страни, например, да има конкретни изисквания за съдебни дела пред европейски съдилища. Т.е. задължително да се заложи изискване за съответствие с човешките права и екологичните стандарти. Едва тогава допустимост пред Европейски съдебен орган. Е, трябва, освен това, че държавите членки трябва да бъдат проактивни и е, това ще помогне и на пострадавшите, и на те, за техните защитници да вървят във вярна посока. Е, въпросите за възможността за обжалване нееднократно са обсъждани в миналото. Тук ще припомня, че е възможно да се обърнем и към омбудсмана, но това не е достатъчно. А, като подход. Все пак това пак казвам, не е достатъчно. Но по този начин ще имаме равни шансове за всички. Но е, Альтернативата ще бъде само допълнение към ясно разписани съдебни правила за обжалване. Нуждаем се от ясни правила, простичък начин, простичка възможност пострадавшите да сезират, да се обръщат към всички европейски съдилища. Това за нас е ясно послание, на което залагане. Смятаме, че ще ви е полезно. Благодаря за поканата очаквайте в следващата седмица чернова на нашия доклад, но вие вече разполагате с доклада на агенцията, който е в същия дух. Е, сега госпожа Гайдосова от също за 10 минути. Благодаря много, господин председател ще говоря за стореното от нас за нашето изследване, публикувано на 6 октомври. Ние разглеждаме въпроса за практическото изражение. Участваха специалисти, които направиха проучване във всички фирми на Европейския съюз. Установяваме ясен дисбаланс на властта под между гражданите и фирмите. Един от принципите е, е, е по, за достъпа до правосъдие се гарантира по съдеб, със съдебни и несъдебни средства. Е, оказва се е, извън съдебните възможности са или неизвестни, или слабо използвани. Е, основно съдилищата остават пътя за търсене на правата, но е, трябва да кажем, че липсват конкретни процесуални правила в това отношение. Общо взето има е, доста пречки и съдебни практически като в много случаи процеса не отчита обективните факти, включително в трансграничен аспект. Ние смятаме, че трябва да се направи повече, а, а включително и бремето на доказателствата и задълженията за фирмите по отношение включително и на възможностите и за подпомагане на пострадавшите, както и на други участници в процеса. Освен това, не бива да се забравят и не извън съдебните възможности, а също и възможностите за оказване на правна и съдебна помощ за намаляване и не на последно място, как да се действа в трансгранични случаи, използвайки съдължител съществуващите разпоредби и изискванията на спазване на човешките права. Това е важно измерение, което може да помогне на пострадавшите да получат достъп до правосъдие. Например, документите могат да се използват, документи на фирмите могат да се използват от пострадавшите за доказване на отговорност. Разбира се, изследването ни съдържа още много други неща. Мисля, че е полезна база за дискусии. Ще се радваме да ви бъдем полезни, включително с предоставяйки ви резултатите от нашите проучвания и обменяйки добри практики. Благодаря за вниманието. Оставам на ваше разположение за въпроси. Председателят, благодаря госпожо Гайдосова. Сега изказвания. Първо докладчиците, гос, е, госпожа Уолтърс. Искате ли думата? Имате две минути. Thank you very much. I'm... Благодаря. Допускам, че съм на линия и ме чувате. Благодаря за двете представения. С удоволствие ще се запозная с доклада на Института по право, когато е наличен. За сега имам един въпрос, показаното от госпожа Лорис. Опоменахте, че според вас и ако правилно съм разбрала на базата на опита си като докладчик по Брюксел 1 и Брюксел 2, би било сложно да се използват тези два текста като основа за законовия статут на граждани на трети страни пред европейски съдилища в рамките на схемата за надлежна проверка. Казахте, ако правилно съм разбрала, че вместо това би следвало да се предвидят съответните клаузи в договорите. Клаузи за надлежна проверка и за правни средства за защита пред европейските съдилища. Но какво решение предлагате по-конкретно? Аз не съм специалист и би ми било изключително полезно, за да разбера как работи системата за надлежна проверка. Въпрос към Агенцията за основни права по въпроса за търсенето на най-изгодната правна система. Този въпрос често възниква във връзка с Брюксел 1 и Брюксел 2. Доколко буди загриженост според вас този въпрос? Доколко според вас можем съответната директива да допринесе за обръщането на тежеста за доказване? Thank you very much, Ms. Walters. Благодаря, госпожо Волтерс. Господин Дюран, имате думата за две минути. is not uh, online. Господин Дюран не е онлайн. Разбирам, казва председателят господин Радев. Господин Радев, имате думата. Мистер Радев is also not Господин Радев също не е на линия. We continue for bingo. Miss Хотала. Госпожа Хаотала, на линия ли сте? Имате думата. Again. Имате думата, госпожа. Благодаря, благодаря, господин председател. Сега можем да зададем въпроси по проучването на Европейската агенция за основни права. Така ли? Питам, защото не ви чух преди малко. Председателя, uh Председателят, съжалявам и аз не ви чух. Прекъсна връзката. Много съжалявам, казва госпожа Хаутал. Току-що се свързах с вас, за това искам да попитам сега ли обсъждаме проучването на Европейската агенция за основни права за достъпа до правни средства за защита. Да, давам ви думата по тази тема. Нямам образ в момента. Много се радвам, че сред нас е нашата бивша колега, бивш заместник председател на Европейския парламент, госпожа Даяна Лолис. Поне бе сред нас преди няколко минути. Онези от нас, които работят по въпроса за отговорното поведение от страна на стопанските субекти. Преди няколко години се срещнаха с представители на Европейската агенция за основни права. Срещнахме се с тях и преди близо половин година, когато те ни представиха проучването си. Искам да добавя нещо към казаното от докладчицата ни, госпожа Волтерс. Най-голямата пречка, на която се натъкваме в работата си по разпоредби за задължителна надлежна проверка, е действително въпросът за отговорността. Как следва да подходим към този въпрос? Кои са най-добрите модели за достъп до правни средства за защита и достъп до правосъдие на пострадали от злоупотреби от страна на корпоративни субекти. Какви по-общи идеи бихте могли да ни дадете за включването на този елемент в европейското законодателство? Председателят благодаря, госпожо Халтала. Госпожа Обри, ако сте на линия, имате думата.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 Господин председател, госпожа Обри не е на линия. Ще се опитам отново да установим връзка с нея. Добре, мисля, че господин Радев сега отново е онлайн. Господин Радев, имате думата за две минути. Председател, уважаеми колеги, бих искал да благодаря на представителите на Европейския институт по право в лицето на госпожа Лолис за представянето на проекта Бизнес и човешки права, достъп до правосъдие и ефективни средства за защита. Благодаря и за представянето на другите оратори. Потвърждават се впечатленията, че мултинационалните корпорации продължават да получават економическо и социално влияние, което се конкурира с това на националните държави – Необходимо е да се направи преглед на тяхното въздействие върху правата на човека и най-вече да се реши проблемът с дисбаланса на властта между жертвите на нарушаване на човешките права и международния бизнес, в това число корпоративните образования, които са активни и се конкурират в рамките на вътрешния пазар. Смятам, че от съществено значение да се намерят начини за облегчаване на тежестта върху отделните ищци и да се улесни обещетяването на техните жалби. В условията на пандемия, заради която в държавите членки се налагат редица ограничителни мерки, е изключително важно да се гарантира достъпа на европейските граждани до правосъдие и до ефективни средства за защита. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Радев. Имаме малко време сега, за това ще попитам докладчицата госпожа Уолтерс дали иска да вземе още веднъж думата, преди да дадем думата на гостите ни за отговори. Госпожо Уолтерс, искате ли да вземете думата? Да, с удоволствие. Искам да задам един въпрос, който пропуснах да ви задам преди малко. Това е въпрос към представителката на Агенцията за основни права. Става дума за доклада ми за надлежната проверка. Вероятно не сте имала възможност да се запознаете с него. Но в доклада си се опитваме, предлагайки изменения по Брюксел 1 и Брюксел 2, да въведем и елемента на форум Necessitatis. В доклада си заключвам, че е необходимо да има връзка между държавата членка, където е установено дружеството майка и достъпа до правосъдие за гражданин на трета страна. Ако гражданин на трета страна не може да получи достъп до правосъдие в страната, където е възникнало увреждането, то той трябва да има достъп до правосъдие в държавата членка, където е установено дружеството, носещо отговорността за нанесените вреди. Смятате ли, че тази връзка е достатъчно ясна и че е от полза? Надявам се, че съм се изразила достатъчно ясно. Ако не, с удоволствие ще уточня още веднъж. Благодаря, госпожо Уолтерс. Сега давам думата на гостите ни за отговори. Ще дам думата на госпожа Гайдозова първо. Благодаря, господин председател. Благодаря и за въпросите. По въпроса за търсенето на най-изгодната правна система, в рамките на изследването си установяваме че това възниква най-вече когато има спорове във връзка с извършващи презгранична дейност дружества. Вероятно е да се заобиколи юрисдикцията на държавата, където е установено дружеството. Действително установихме такава практика – една обща, уеднаквена система в целия Европейски съюз действително ще предотврати едно подобно явление. Така ще можем да се справим с проблема на търсенето на най-изгодна правна система. А що се отнася до задълженията за нефинансово отчитане, то това бе и въпрос, който бе повдигнат от някои от субектите, които интервюирахме трябва да имаме предвид, че наред с разискванията за задължителна надлежна проверка има и други инициативи в рамките вече на действащото законодателство, както и предложения за нови инициативи за достъп до правосъдие за лица пострадали от нарушения от страна на дружества. Пострадалите Техните защитници или организациите на гражданското общество трябва, например, да имат достъп до информация по силата на директивата за нефинансовото отчитане. Тази и всякакви други подобни инициативи, като инициативата за изкуствения интелект, по която се водят разисквания за оценка на въздействието върху правата на човека, както и предложението за груповите искове, трябва да бъдат взети предвид, когато се разискват различните възможности за подобрен достъп до правосъдие за пострадалите от нарушения на права на човека. А що се отнася до въпроса за режима по Брюксел, то действително е, възможността за достъп до правосъдие в държава членка на Европейския съюз а не в трета страна. Най-вече когато няма възможност за достъп до правосъдие в трета страна, Запознахме се с предложението, за което говори и вашата докладчица. Установената в това предложение връзка, според нас, е много добра. Тя ще спомогне достъпа до правосъдие. Надявам се, че отговорих с това на всички въпроси. Ако не съм, моля, напомнете ми. Ако съм пропуснала нещо. Uh, you, uh... Благодаря, госпожо Гайдозова. Искам да дам думата и на госпожа Патриция Погоджинска от Европейската агенция за основни права, в случай, че желаете да отговорите на някои от въпросите. Dear madam, you can... Госпожо, моля натиснете бутона Speak. Good afternoon. Добър ден. Добър ден, господин председател, госпожи и госпожи депутати и господа депутати. Препоръчваме възможност за избор на съдилището на правната система на държавата членка, където е нанесена вредата. Така ще може да бъде направена и оценка съгласно законодателството на държавата, където е нанесена вредата. possibility of choosing the um, um, of, of is, is... Много е лош звукът на ораторката. Фопи. Um, I hope Uh, I'm sorry about the Председателят съжалявам, но връзката ви наистина е много слаба. Давам думата накрая на госпожа Лолис, бивша наша колега. Госпожо Лолис, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за разискванията и за въпросите. Основният въпрос, който бе отправен към мен, бе свързан с въпроса за форум Нецеситатис. Нека бъда съвсем ясна. Високо оценяваме желанието ви подобни дела да се разглеждат от европейски юрисдикции, към тях да се прилага европейското законодателство. Така ще бъдат постигнати и възможно най-добри резултати в полза на пострадалите. Но нещата се свеждат и до практически мерки на политическо ниво. Става дума за преразглеждането на въпросните два инструмента Брюксел 1 и Рим 2 в случая средствата в никакъв случай не биха били съразмерни на целта. Ако се започне с преразглеждането на тези два акта, може да се стигне до непредвидени последици. Ако се преразгледат тези актове и не се установи форум necessitatis, то от това може да проистече риски има такъв риск, действително, да не се установи форум Нецеситатис. Освен това, има и някои държави, като Дания, които доброволно са избрали да не участват в сътрудничеството в областта на правосъдието. Така че може да се постигне обратен на желания ефект. Сред учените и правистите се води една по-различна дискусия. Те излизат с едно много просто послание по отношение на надлежната проверка, с което може да се постигне същият резултат, а именно използването на обвързващи договорни клаузи, като част от изискванията за надлежна проверка. По този начин многонационалните дружества може да включат своите изпълнители, доставчици на стоки и услуги в трети страни в режима, попадащ в обхвата на европейското законодателство. Това е едно по-различно решение на същия проблем, но чрез него ще се постигне желаният от вас резултат. Вероятно в краткосрочен план това е и по-лесният вариант Осъзнаваме и причината, поради която водите тези разисквания, оценяваме и вашите предложения. Целта ни е просто да ви предложим практическо решение. Благодаря на всички колеги, които работят по тази така необходима законодателна инициатива. Председателят благодаря на госпожа Лолис, госпожа Гайдозова и госпожа Погоджинска за участието им в дискусията. Сигурен съм, че и депутатите и докладчиците ни си отбелязаха вашите много добри препоръки и ще се възползват от тях. Преминаваме към последната точка от дневния си ред за днес – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019, об бюджет, общ бюджет на Съюза, съд. Давам думата на господин Любретон, нашия докладчик. Благодаря ви, господин председател. Като цяло, мисля, че цифрите тук са задоволителни. Освояването на бюджетните кредити е на 98,7%. Заети са длъжностите до 97%. времено средната продължителност на производствата е намаляла 14,4 месеца а при общия съд 16,9 месеца в сравнение с 20 през предходната година. Освен това, общият брой на делата, заведени пред двете съдилища, е рекорден 1905 дела в сравнение с 683 дела през 2018 година. Затова и на 1 май 2019 година беше въведен механизъм за предварително допускане на обжалване. Също така, що се отнася до жените, те са все повече като заемащи длъжности. 39% са жените на ръководни длъжности докато 2018 са били 37,5%. Разбира се, и в този случай виждаме, че няма абсолютно равенство, но насоката е добра. И може би последния интересен елемент са да изслуша нашите препоръки преди една година и сега на интернет страницата си предоставя свободен достъп до документация, така както беше предложено. Има само една цифра, която малко ме притеснява 7% на 7% е, увеличение на броя на висящите дела 2018 година. Ако сравняваме са били 2334, а сега 2500. Освен това, знаем, че беше решено да се отвои броя на съдиите, това да стане постепенно от 26 да се мине към 56 съдии. Е, по-настоящем броят на съдиите е 52 в общия съд. Това отвояване ще бъде факт до края на 2020 година. Разбира се, има известно закъснение заради коронавируса, но принципно това беше поискано от Сметната палата. Това бих предложил и аз лично. Благодаря, това е най-важното. Много ви благодаря, господин Любретон. Сега давам думата на господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да благодаря на господин Любертон за представеното становище относно освобождаването от отговорност на съда за 2019 година. Предвид промяната в структурата на тази годишния доклад за управление на съда, държа да отбележа, че така информацията е представена по по-ясен и разбираем начин, като подчертава постигнатото от институцията през последната година – Приветствам прилагането на новата реформа на протокол номер 3, която получи одобрението и на нашата комисия. Установеният механизъм позволява на съда в случаи, които вече са били разгледани два пъти, да разреши обжалване, изцяло или частично, но само когато се повдига въпрос относно единството, последователността или развитието на правото на Европейския съюз. На практика тази реформа доведе до нов подход при обработката на обжалванията и в резултат от него през последната година се приеха голям брой заповеди за недопускане на жалбата, особено в областта на интелектуалната и индустриалната собственост. В становището се обръща внимание на 7% ръст на висящите дела спрямо 2018 година. Но на фона на рекордния брой внесени дела през 2019 година – не мисля, че увеличаването е драстично. Още повече, че понякога сложността на едно дело може също да доведе до значително забавене. Оценявам положително и развитието в дигиталната област, в това число и новия инструмент съдебно-документално досие. Той улеснява достъпа до съответната документация и информация за обработка на определени дела, заведени пред съда. Създаването на регистър на документите достъпни за обществеността, също е означение за улесняване на работата. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Mr. Радев. Благодаря ви, господин Радев. Радев, не знам дали госпожа Обри е във връзка с нас. Нямам други заявки за изказвания. Свързана ли е с нас госпожа Обри? Не. Господин Любретон, искате ли да направите заключения или казахте всичко, което трябваше? Не, благодаря, господин председател. Нямам какво да кажа. Благодаря на господин Радев за изказването. Благодаря ви много. Доста колеги отсъстват днес, за това се справихме по-бързо от обичайното. Благодаря ви за участието. Ако няма нищо под точка разни, ще се видим в четвъртък на съвместното заседание с Авко, Либе и Пети. Следващото заседание е предвидено за понеделник, 16 ноември Часът ще бъде уточнен допълнително. Благодаря. Приятна седмица.